Добре дошли. Е, извинете ме за малкото закъснение. Трябваше да обсъдя някои неща с Ласе Лехтинен относно недопустимостта на някои изменения. Аз е, винаги следвам политика, според която аз, след като говоря с секретарята, решавам дали измененията са допустими или не, но винаги се допитвам и до докладчика, затова трябваше да поговоря с Ласе Лехтинен. Както казах вчера, днес няма да се гласува доклада на господин Брагето относно правата на пациентите. Защо? Защото Комисията по околна среда се е обърнала към Комисията по правни въпроси за мнение относно правните основания. Освен това, Аз като председател ще трябва да поговоря с господин Руски относно разпределението на компетенциите между нашата комисия и комисията по околна среда. След като говоря с господин Брагето, ще се свържа и с господин Руски. Така че ще гласуваме друг път за този доклад. Започваме с доклада на Ласе Лехтинен – има три изменения, които няма да се гласуват. Изменение 1, изменение 35 и изменение 46. след като обсъдих въпроса с докладчика и с секретарията, решихме, че тези изменения са недопустими. Нека да започнем гласуването. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Няма микрофон в момента. ще има електронно гласуване, когато ви помоля да гласувате по електронен път. Ако видя, че нещата са на кантар, тогава ще гласуваме. Електронно. 22 отпада, 23, 24, 25, те са идентични, гласуваме по тези. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път. 22. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Един глас повече от страна на социалистите, но няма значение така или иначе. 20 гласа за, 22 против, един въздържал се. Това е реалният резултат. Не се приема това изменение. 27 за. Против. Мисля, че се приема. Нека да проверим електронно. Номер 27. Гласувайте, моля. Отново един глас повече за социалистите. Ще трябва да започнем отново. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Резултата 26 гласа за, 18 против, няма въздържали се, приема се. 26 отпада в такъв случай, 28 за, против. А то отпада. То отпада. 29 за. Против. Въздържали се, приема се. 30 за. Против. Въздържали се, не се приема. 31 за. против, въздържали се, не се приема. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, не се приема. 34 за, против, въздържали се, приема се. Тридесет и пет е оттеглено, 36 и 37 са идентични. За, против, въздържали се, не се приема. 38 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, не се приема. 42 за, против, въздържали се, не се приема. 41 няма да се гласува. Не трябва ли да гласуваме? Пише, покрива се от изменение 42. Гласуваме по номер 41. Кой е за? Против? Въздържали се? Не се приема.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 Може ли да дадете някакви основания? Основанията са, че от комисията не може да се иска да моли държавите членки да въвеждат легален е, юридически инструмент. Ние можем да го направим като парламент, но не може да казваме на комисията тя да го направи. Това е обяснението на секретарията. Четиридесет и осем. За. Против. Въздържали се. Не се приема. 50 за. 40, 49, извинете ме, поправя се председателя. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, не се приема. 51 за, против, въздържали се, не се приема. 52 за, против, въздържали се, не се приема. 53 за, 53 и 54 против, против, въздържали се, не се приема. 55 и 56 са идентични за, против, въздържали се, приема се 57 за,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 въздържали се, не се приема, 65 за, против, въздържали се, приема се, 66 отпада, номер 1 за, няма нужда да гласуваме за номер 1, значи гласуваме по номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Номер 4 за, ще проверим по номер 3. Този път един глас повече за МП. Започваме отново. Гласуването започна. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Резултата 23 за, 19 гласа против, няма въздържали се, приема се. Номер 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, про... за, Господин председател, като че ли има проблем с превода на немски и също така на холандски. Той не е особено добър. Там се казва, че всъщност няма вече рамката за индустриите няма водеща роля, докато в немския превод се казва, само, се говори само за една компания, нещо, което въобще не е вярно. А английската версия добре ли е, пита председателя? Да. Значи ще гласуваме тогава по текста в английската версия. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За против, въздържали се, не се приема. 7 за, против, въздържали се, не се приема. Девет, 10 и 11 са идентични за, против, въздържали се, не се приема. 12 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се. Не е сигурен резултата, нека да гласуваме по електронен път по номер 13. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Резултата 23 гласа за, 20 против, няма въздържали се, приема се. 14 и 15 са идентични за, против, въздържали се, не се приемат. 16 за, против, въздържали се, не се приема. 17 за, против, въздържали се, не се приема. 20 и 21 са идентични за, против, въздържали се, не се приема. 19 за, против, въздържали се, приема се. 18 за отпада. Стигнахме до окончателното гласуване по тази резолюция с измененията. Ще гласуваме по електронен път. Eh, eh, Един глас повече за социалистите. Започваме отново. Omröstningen пълбарат. Гласуването започна. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 42 гласували, 28 за, 14 против, няма въздържали се. Поздравления, господин Ласе Лехтинен. is this? Oral question and then, okay. The three yeah. Има три отделни части. Първо започваме с проекто предложението относно насоките за заетостта. Няма изменения. Значи има резолюция, в която се казва, че няма да изменяме насоките, но сме дали нашето мнение. Гласувайте, моля, по електронен път. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 45 гласували, 42 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Значи решихме да приемем законодателната резолюция. След това стигаме до устния въпрос. Виждате, че има едно изменение. Вместо ние казваме общността и държавите членки според съответните им правомощия. Нямаме микрофон. Гласуваме по изменението. За, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по електронен път за устното запитване с изменението. Гласувайте, моля. Един глас повече за МП. Започваме отново. Започваме отново. Всички ли гласуваха? гласа подадени 41 гласа за, няма против, няма въздържали се. Значи одобряваме устното запитване. Благодаря, не беше чак толкова сложно. И така, стигаме до резолюцията която проистича и от устното запитване. Нека да видим какъв е компромиса. Гласуваме по изменение номер едно от страна на Удо Булман и социалистите. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. Към него имам устно предложения за изменение. Искам да го направя. Тук се казва, че съвета трябва да приеме краткосрочни мерки през 2008 година, за да инвестира в и така нататък sufficient income, достатъчни доходи или приходи, съвета не може да гарантира това. Затова аз бих искал да се каже на английски Against the climate change and the member states and the social partners to ensure sufficient incomes according to national practice with special regards to the most vulnerable group. Е, принципно няма проблем, но мисля, че думите in accordance with national practice просто като че ли се промъкнаха така. Аз мисля, че трябва да бъде следното. Member states and social partners in accordance with national practice to ensure. В този ред. Приемам, казва председателя. Можем ли с това изменение да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 въздържали се, приема се, номер 8 отпада в такъв случай, гласуваме за проекто резолюцията по електронен път. Гласувайте, моля. Един глас повече за социалистите. Започваме отново. Изглежда, никога няма да си научите урока. Онзи, който си взе картата, нека да не я поставя пак. Господин председател, трябва явно да не помните повече, не? Гласуването започна. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 44 има гласували, 41 гласа за, против няма, 3 гласа въздържал се. Никой не е против. Три гласа въздържал се. Значи, приема се. Стигаме до доклада на господин Согор за многоязичието. Искате да кажете нещо, така ли? Процедурен въпрос. Благодаря. Искам само да предупреда колегите, че имаме мнение две за междукултурния диалог и класическите езици, старогръцки и латински, няма културен характер и се вписва напълно в средствата, които се предоставят на всеки в неговата професия. Класическите езици са още един кос в плюс в вашата биография. Не, трябва само процедурен въпрос. Е. Започваме гласуването. Компромисно изменение А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 1 отпада в такъв случай. Номер 2 за. Против. Въздържали се. Не се приема. Компромис Б за. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 3 отпада. Гласуваме по номер 4 за. Против въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 5 и 18 отпадат. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6 и 9 отпада. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7 и 8 отпадат. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 21 за, против, въздържали се, не се приема, 23 за, против, въздържали се, не се приема, 24 за, против, въздържали се, приема се, 25 за, против, въздържали се, приема се. И сега ще гласуваме по доклада с направените изменения. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Резултата 44 е гласували, 43 гласа за, 1 глас против, няма въздържали се. Поздравления, господин Согор. И така, стигаме до освобождаване от отговорност по отношение на бюджета. Това е моят доклад. Има едно изменение на госпожа Шталнер, номер едно за, против, въздържали се, приема се, гласуваме по доклада. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Един глас повече за социалистите. Започваме отново. Гласувайте, моля. Ами вижда се. Гласуването приключи. Гласуването приключи 44 гласа за, 44 гласували, няма против, няма въздържали се. Приема се. Много ви благодаря. стигаме до доклада на госпожа Крецо за Европейския социален, социален фонд. Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Няма изменения. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. По същия начин 43 гласа са подадени, 43 гласа за, няма против, няма въздържали се. Поздравления, госпожа Крецо. Къде е тя? А, ето там. Стигаме до доклада на господин Кочилово. Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица – Изменение номер 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19, 11, Значи 9 по-скоро поправя се председателя. Не може да ги гласуваме заедно. Значи номер 9 за. Против. Въздържали се, приема се. Може ли да вземем останалите сега? На едно. 10. Забравих 8. Значи 8. Първо по номер 8. За. Против. Въздържали се, приема се. Значи 10, 11, 12 и 13 гласуваме анблок. Кой е за? 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, добре. За, против, въздържали се, приемат се. Номер 13 за, против, въздържали се, също се приема. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 14 отпада. Може ли да вземем 15, 16, 17, 1 и 2 блок? Не. Добре. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, не се приема, 17 за, против, въздържали се, приема се, номер 1 за, против, въздържали се, приема се, номер 2 за, против, въздържали се, приема се, 18 за, против, въздържали се, приема се,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 Всички ли гласуваха? Един глас повече за МП. Е, поправя се председателя за социалистите. Започваме отново. Започваме отново. Не е кой знае какъв проблем. Няма чак такъв проблем. Гласуването приключи. Резултата 40 е гласували, 40 гласа за, против няма, въздържали се няма. Поздравления, господин Кочилово. Доклада се прие. Yeah, yeah, yeah, but I have no indication anywhere. No. Okay. Mr. Leider. Господин Лейдио. Господин председател, много уважавам колегата госпожа Пана Йотоплос, но вчера в 9 без 15 вечерта получихме 10, получихме 10 нови изменения. И аз бях вече излязъл от парламента, видях ги чак тази сутрин 9 без 15. Така не е възможно да се работи. Не е възможно за 15 минути преди началото на гласуването да обсъда 10 изменения, без да ги консултирам с колегите. Вчера бяхме в комисията, пред целия след обед можеше да бъдат представени по-рано, така че сега настоявам да не ги разглеждаме тази сутрин. Госпожа Панятополос. Господин Господин председател, срока беше до 7 часа вечерта вчера. Изпратихме ги преди 7 часа вечерта. Летне. Я... Йо комо... Ще ги гласуваме, тъй като госпожа Панятопол справо каза, че срока е бил до 7 часа. Аз обаче споделям мнението на господин Лейдьо за това, че въобще не е добре изменения, които въобще не са обсъждани да се гласуват, защото ние не ги обсъдихме. Господин Ледио е прав. Но, тъй като срока е бил конкретен и е бил спазен, ще трябва да ги гласуваме, но за в бъдеще, може би, ще трябва да си научим урока. Ситуацията с устните запитвания е специална и е добре за бъдеще да провеждаме дискусия. Не знам как ще гласувате по измененията в рамките на групите. Има на лице риск да се гласува против, просто защото измененията не са обсъдени, не са разгледани. Но ще ги гласуваме. Започваме първо с устния въпрос. Изменение номер едно. Устното запитване. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер две. За. Ситуацията е изключително объркваща и притеснителна. Говорим за устното запитване. Номер 2. Виждам, че групите въобще не са решили как ще гласуват. Господин председател, тук има всъщност два устни въпроса. Един към съвета, един към комисията. Кой от двата гласове? А, този към комисията. Да, защото имаме всъщност различни процедурни въпроси. Да. Към комисията. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Не се приема. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно относно устното запитване към комисията. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Резултата 41 е подадени гласа, 40 гласа за, няма против един въздържал се, приема се. Стигаме до устното запитване към съвета. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, не се приема. Стигаме до окончателното гласуване относно устното запитване към съвета. Кой е за? Извинявам се, каза председателя, гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Резултата 40 подадени гласа, 38 гласа за, против няма, дама въздържали се Приема се устното запитване, стигаме до резолюцията. Първо изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, не се приема. Номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Номер 1 за, против, против, въздържали се. Приема се изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Може би аз се обърках. Изменение 2. Гласуваме по изменение 2. Аз се обърках. Но така или иначе, ситуацията е доста объркана. Всички ли гласуваха? 39 подадени гласа, 17 гласа за, 22 гласа против. Прави бяхте, не се приема. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, не се приема. Изменение 5 за, против, въздържали се, не се приема. Стигаме до окончателното гласуване. По резолюцията гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Резултата 41 подадени гласа, 40 гласа за, против няма, един въздържал се. Резолюцията се приема. Няма нужда да ми благодарите. Трябва да благодарите на онези, които са работили по тази резолюция. Комисията Филип. Господин председател, о, друг процедурен въпрос. Относно късно подадените изменения, мисля, че трябва да си вземем урока да се получи. Нека, но нека все пак да, да уточним кой урок точно трябва да си научим. Доколкото разбирам, е важно за секретарията да получавам по-късни срокове, но не трябва да имаме срок за изменение 7 часа вечерта. Може би трябва срока да е по-рано, за да могат колегите да разгледат измененията, а не да става както стана с нощи. Да, вие бяхте прав. Урокът, за който говорих и се съгласих с господин Надио, е, е че е добре да имаме дискусия по измененията, които гласуваме на следващия ден. И трябва също така да видим кой, какъв срок ще дадем за а, измененията, за внасяне на измененията. Това е важно. Гласуването приключи. Преминаваме нататък.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 разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ, изменение на регламент номер 1081 от 2006 относно Европейския социален фонд. Това е доклада на госпожа Карин Йонс. Имате думата, моля. Благодаря. Тук става въпрос за мярка, включена в общата конъюнктурна програма за Европа. която цели да улесни използването на средства от Европейския социален фонд. Смятам, че предложението на комисията е добро. И ние, като комисия по заетостта и социалните въпроси, винаги трябва да настояваме пред комисията и съвета. Sage ich mal, eingelenkt wird und man sagt, hier ist man bereit, unbürokratisch. Да формулира такива точни, хубави предложения, особено в момента толкова полезно предвид кризата. Ще представя накратко същността на предложението. За момента твърде малка част от средствата по фонда могат да се изплащат авансово, а в случая сега, съгласно тази мярка, се предлагат аванси за всички, които внесат проекти, като тази авансова сума ще е предварително фиксирана и ще покрива преките и непреките разходи. Тя ще достига до 50 000 евро авансово плащане. В началото не знаех дали ще бъдат прияти тези фиксирани авансови плащания. Разговарях с компетентните органи, държавите членки, с бюджетните надзорни органи, с представители на комисията и накрая бях убедена, че това може да стане, като ще има контрол, ще бъде гарантиран надзора върху разходването на тези средства. За мен проблемът беше, че не беше определена а, горна граница, таван но след всички консултации мисля, че можем да приемем това без проблеми. защото сумите, размера на авансовите плащания ще се определя от държавите членки. те трябва предварително да направят разчети и да ги представят на Европейската комисия, по-специално контролната и служба. Предложението трябва да бъде, съгласно регламента, предложението трябва да бъде справедливо и е, проверимо и, както казах, предвижда се предварителен контрол екс-антена от страна на комисията. И след всички тези разговори не съм внасяла никакво изменение, защото те ме убедиха. Надявам се, че и вие сте убедени. Да, ще бъда честен с вас разисквахме тази тема с координаторите. Така че мисля, госпожо Йонс, а, вие със сигурност има какво да кажете по вашия доклад и по това как а, трябва да разходваме фондовете. Но ние имаме ситуация, при която, например, имаме спешна нужда от отпускане на някакви средства по фондовете и не искаме парламентът да забавя нещата. Искаме, например, да а, накараме държавите да инвестират повече в образование и други. Да, в такива случаи, да. Но, така както каза госпожа Йонс, трябва да имаме добър контрол – но нека да не забравяме, че понякога трябва да влагаме средства и то много бързо. Госпожа Стър. Благодаря. Съгласна съм с казаното от госпожа Йонс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 убедена, че е, предварително фиксираната сума е една добра идея. за да не се налага въпросния е, бенефициент да трябва да прилага всякакви доказателствени документи, билети за метро, за влак и прочие. Защото понякога в е, тия изисквания се отиват твърде далеч. Аз съм точно за това, за отпускането на една фиксирана сума на отговорност на държавите членки. А, просто ще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 предварително отпуснати суми, трябва да, единството, което трябва да проверим е да няма дублиране с другите документи. И може би да бъдем малко по-точни. По отношение на фонда за глобално финансиране. So wie eigentlich fast immer im Leben hat die Karin Jöns mich überzeugt. И Както, господин Ман, както винаги, е, Карин Йонс е, успя да ме убеди. Тя каза, че не е внасяла изменения. Аз също няма да внасям. Мисля, че равнището на контрол, което е предвидено, е достатъчно. Що се отнася до глобалния фонд, той е важен инструмент. По отношение на социалния фонд, се предвижда възможността за финансиране на обучението и преквалификацията на работниците. Всичко това обаче се решава от държавите членки. Тук се споменаха предварително фиксираните суми, които се отпускат авансово. Това е нещо много добро. Предполагам, че е, тази идея ще позволи също да се съкратат е, бюрократичните бариери. Без, разбира се, да можем да ги премахнем напълно. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Аз самия мога да кажа нещо. А, господин Лейдио. Господин Лейдио. Благодаря, господин председател. Извинете. Една съвсем кратка забележка в същата насока, като казаното от преждеговорящите. По чиста случайност проведах няколко заседания в френски градове с асоциации, които използват Европейския социален фонд, било то за образование, било за други дейности. Имах известни трудности. Мисля, по-скоро те са те засягат най-вече френската администрация, не толкова европейската, и са чисто бюрократични. Първо, много късни плащания, докато от своя страна тези асоциации, които разполагат с малко средства, са принудени заради късните плащания да прекъснат дейностите си и да чакат а, средствата от фондовете или пък дори да отидат да ги търсят тези средства. А, например, понякога нямат дори с какво да платят заплатите на работещите, в тях. И второ, има асоциации, които дори се отказват да искат средства по този фонд, защото мислят, че процедурите са твърде сложни. И много често техните отговорници на тези асоциации нямат нужното обучение как да искат и как да боравят с фондовете и именно за това не могат да направят всички процедури, за да ги получат. Така че важно фондовете да стигат до държавите членки бързо, и също така, мисля, поне според мен е важно да обучим хората, които боравят с фондовете, както в държавите членки, така и тези, които отпускат, работят по отпускането на фондовете от наша страна, за да бъдат бързи и ефективни. Защото това са проблемите на практика. Благодаря. Окей. Okay. Йовелин. Аз искам да подчертая това, което всички казаха. Няколко години съм бил член на онази администрация, онзи орган в Швеция, който отговаря по тези въпроси и мисля, че господин Лейдио е прав по отношение на подкрепата да се търсят средства, защото това е много трудно. В моята страна имаше специални консултанти, тъй като много трудно се получават такива средства, така че трябваше да се обръщаме към консултанти, да се подава специална молба. Много е трудно да се подаде такава молба за такива средства, за които всички знаят, че са нужни. Мисля, че този опит върви в правилната посока. Идеята е да се намали бюрокрацията, защото трябва да се намали бюрокрацията спрямо тези средства, които са толкова необходими на място. Няма представители на комисията, щях да им дам думата без проблем, но разбирам, че няма представители на комисията, с това давам думата на госпожа Йонс. А така ми казаха. Добре дошли, добре дошли представителите на комисията тогава. Благодаря. Само, само искам да кажа няколко думи. Разбираме трудността при прилагането на структурните фондове и на социалните европейски фондове. Причините а, се дължат до някъде и на промените. А, всъщност, причин, именно това са и причините, поради които предлагаме настоящото изменение защото имаме проекти, е, проблеми най-вече с малките проекти и с НПО. За тях разликата ще бъде огромна. Вярно е, че настоящото прилагане се счита за много, много трудно, много сложно. Но когато, когато става въпрос за регионалните фондове, нещата все още са твърде е, сериозни, твърде сложни и там средствата, които се отпускат, са много, много по-големи. И ние мислим да въведем две а, нови опции. От една страна да имаме фиксираните суми, за които вече говорихме, а също така и схеми за отпускането на средствата, които да а, имат, всъщност, с които да се дава по-добър контрол по ам, контролирането на средствата. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Йонс. Благодаря на представителката на комисията. Госпожа Йонс за обобщение. Благодаря. Благодаря на колегите също че напълно споделиха а, моето виждане. Радвам се, че давате съгласието си за въвеждането на тази процедура. Искам само да добавя, а, че на следващ, е, следващия етап ще бъде представянето на нови правила за уреждане на кризата тогава и с бюджетната комисия ще се обсъждат фондовете, които ще бъдат а, необходими. Мисля, че всички сме готови да работим и това, но сега да, се, да сме доволни, че завършихме успешно първия етап. Благодаря. Така приключваме дебата по тази точка. Ще приемем този доклад на следващото ни заседание на 2 март. Дебата приключи. Един коментар по дневния ред. Гласуването протече по-бързо, отколкото очаквахме. Участи за това, че не гласувахме за директивата за пациентите, говорихме с госпожа Мадейра може да разгледаме тази сутрин нейния доклад, който е предвиден за след обед. Става въпрос за бременните жени. Може да се разгледа този доклад сутринта. Госпожа Шталнер, обръщам се към вас. Възможно ли е да се разгледа вашата точка от след обеда тази сутрин? Имате ли нещо против? Всъщност, може би ще трябва да информираме докладчите в сянка и комисията. Може би ще е по-трудно по отношение на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, тъй като тази тема е от нашите компетенции. Нека да изчакаме да си му дойде времето на този доклад по време на следобедната сесия, но доклада на госпожа Мадейра ще го разгледаме тази сутрин. Добре, преминаваме тогава към следващата точка. Това е първия доклад на госпожа Мадейра. Общата иммиграционна политика за Европа, принципи, действия и инструменти. Доклад в комисията Либе. Към комисията Либе. Имате думата, госпожо Мадейра. Благодаря, господин председател. era que tivesse sido antecipado para ontem. искам да замина с делегацията на Европейския парламент в Газа и също време, но исках да присъствам, когато се обсъждат двата доклада, така че се радвам, че така ги групираме те наистина си заслужават дискусията, защото много хора работиха по тях. Първият доклад е посветен на общата политика в областта на иммиграцията. Дебат. който вече е, бяхме осъществили, но преди да се разрази економическата и финансова криза. Спомняте си. Сега обаче условията са съвършено различни. И и дори от, не само от економическа, от политическа е, гледна точка картата се измени. Моето становище, разбира се, не е променено. Ние считаме, че общата емиграционна политика е от съществено значение. Е, много е, е, е, е изключително важна за зачитането на нашите граждани, Разгледах различните изменения и смятам, че колегите, които са ги внесли, споделят това виждане. Не мисля, че ще има някакви сериозни проблеми да бъдат прияти тези изменения. Е, е, Нито едно от предложените изменения не представлява проблем за мен. Eh, algumas propostas que considero que se tornam demasiado restritivas e não, e não, e não as interpreto como, como sendo intencionais. Може би някои от тях малко стесняват кръгозора прямо, ако ги се поставим с целите, които сме си определили. Но не бих казала, че са контрапродуктивни. Те са просто малко по-малко амбициозни, да кажем. но по, като цяло мисля, че сме постигнали е, консенност. Искам също да получа едно пояснение. Има нещо, което не успях да разбера напълно. Отнася се за изменение 20 на госпожа Мора, в което тя споменава отговарящите за а, подготовката и регионалната и а, регионалната координация. Така иска да ги ограничи, само да, да ги сведе само до тях или това е просто един пример? Защото според мен е, че това малко а, ограничава координацията и ще я затрудни като се посочва само между кои. Както е казано тук. Затова ми искам госпожа Моран да поясни какво точно цели с това изменение. Е. Благодаря ви, госпожо Мадера. Госпожа Моран не е тук. не може да даде отговор на вашия въпрос. Останалите имат думата, никой не иска да се изкаже. Комисията? Не. Госпожа Панятополос. Е, Благодаря. Искам да поздравя госпожа Мадейра за чувствителността, която прозира в целия текст. Смятам, че и проблемът и с госпожа Мора ще бъде решен в един личен разговор. Между двете, може би, това, тази двусмислията се получава при превода. Има много изменения на госпожа Мадейра, които са посветени на културното измерение на обучението, подготовката Набляга се много върху образованието и културното измерение на този проблем. Но като цяло мисля, че добре ще работим заедно. Благодаря ви, госпожо Панятополис. Иска ли някой друг да се изкаже? Никой. Значи госпожа Мадери има думата за обобщение. Моля. Благодаря. Колеги, много съм ви благодарна. Смятам, че всички сме на горе-долу едно и също мнение. Разбира се, с госпожа Моран ще уточним нещата. Може би наистина става въпрос за проблем при превода но като цяло не мога да кажа, че има някакъв сериозен проблем. Всичко е добре и мисля, че нашето становище на становището на нашата комисия и на парламента за е, емиграционната политика при зачитане на европейския социален модел ще бъде ясно. Благодаря. Така дебата приключва. Ще гласуваме по този доклад на заседанието на 2 март. Дебата приключи. Преминаваме към доклада на госпожа Паниатополос. Организация на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт. Имате думата, госпожо Паниатополос. Е е, Благодаря, господин председател. Има 52 изменения. Вече имахме възможността да обсъждаме самия доклад. Основната тема Няма отново да се връщам в същността на, на доклада е, там всичко е ясно, само ще говоря за измененията. Изменение 9 отхвърля предложението на комисията. По това изменение оставам на колегите да решат. Установихме трудности при прилагането на разпоредбите. Предполагам всички го знаете. Доклада на комисията също го признава по свой начин, въпреки че Там се казват доста завуалирано нещата, тъй като няма конкретни данни от държавите членки. И това е доклад, който не ни удовлетворява. И директивата от 2002 година, като че ли не е прилагана напълно удовлетворително. И ние искаме да отхвърлим предложението на комисията, но това не значи, че слагаме край на диалога. Именно за това казвам, че изменение 9, отхвърлящо предложението на комисията, е добро, защото отхвърляме предложението, но отваряме пътя към нов диалог. А, където се говори за интеграцията на независимите в дебата, мисля, че по този въпрос има много недоразумения. Наистина ни трябва диалог, задълбочен диалог – а не да заемаме ни такива политически фиксирани позиции. Трябва да видим какво означава термина самостоятелно заети и какво означава точно термина фалшиви или привидно самостоятелно заети. Не бива не бива да ам, продължаваме с тези неточни дефиниции. Мисля, че трябва да спрем до тук. Господин председател, имаме дебат или нямаме дебат? Е, е, да, извинете ме. Имаше известно объркване, съжалявам. Стивън Хюс. Благодаря, господин председател. Въпросът за включването или изключването на самостоятелно заетите лица е изключително важен. По отношение на безопасността по пътищата, Стивен Хюс. Господин председател, господин председател, аз не съм свършила. Извинете ме, продължете тогава. Да, имаше известно объркване, извинете ме. Нека да довърша и после ще ви дам думата на всички. Да, да, беше, беше объркващо, защото е, обсъждахме дали трябва да прехвърлим точка 28, доклада за бременните работнички, сутринта или не. А, някои се оплакваха, някои от членовете се оплакваха, че а, не може така и че хора, които са много заинтересовани по този доклад, ще дойдат след обеда. А, така че, може би, ще трябва отново да направим промяна и да оставим доклада след обед. Много е сложно, когато трябва да се правят промени в дневния ред. Да, вярно е, че наистина може да се получи това хората, които се интересуват, се интересуват от доклада, да дойдат след обед. Госпожа Панаятополос, давам ви думата. Извинете ме. Да, господин председател. Тъй като не си слагате слушалките, естествено не може да следите какво съм казала. Аз не бях свършила по измененията. А, трябва да дадете думата на господин Хюкс. Поне това се опитахте да направите. Аз дори не бях свършила. Така че изменение 12 за включването на самостоятелно заедите, мисля, че трябва да бъде разгледано по-добре. Никой не е против създаване на малки и средни предприятия добри, качествени предприятия, които ще увеличат конкурентоспособността. Всички искаме да се борим срещу ам, изкривяването на конкуренцията, така че в наш интерес е да продължим този дебат и да намерим решение, което ще ни позволи да изключим фалшивите, така да ги наречем, самостоятелно заети и които ще позволи повече спазване на правата на останалите. А сега искам също така да говоря и за условията на шофиране и времето на шофиране. Има един регламент, който се прилага в момента и който покрива всички тези аспекти на въпроса. И а, се питам и тези изменения, които са внесени по доклада, по кой текст всъщност са внесени, защото има такива, които като че ли се опитват да ам, променят директивата, вече съществуваща директива от 95-та. Например, има неща, които могат да се подобрят и сега, например, относно времето на шофиране, условията на шофиране при лоши метеорологични условия. Там нещата могат да се подобрят, например, в изменение 14, ако, разбира се, имаме съгласието на държавите членки. Според това, какви са техните обичаи, навици в това отношение а също нека да видим и как ще бъде приложен този текст в случая с, с самостоятелните заети. И господин Хюкс предлагаше общо законодателство, което да покрива всички самостоятелно заети във всички страни. Но, тъй като националните законодателства са различни, мисля, че трябва да проявим повече гъвкавост и да приемем директива, приложима навсякъде. Директива, която няма да бъде променена или интерпретирана различно, за да се наруши по един или друг начин конкурентно способността. Аз съм готова да продължим дискусиите. Най-важното е да имаме добри резултати за работещите. Именно за тях става въпрос тук и именно тези работещи ще а, имат полза да видят една директива, приложена в различните законодателства, с възможност за контрол от националните власти. Благодаря. Благодаря. Стивен Хюс и след това господин Лейдио. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. През 2001 и 2002 година работех по този доклад. Тогава решихме да хвърлим режима за работното време към шосейния транспорт и тогава обсъдахме дали да включим или да изключим самонаетите лица. Значи това включване е изключително важно. По това време комисията ясно заяви, че самостоятелно заетите лица трябва да бъдат включени. Това осигуряваше по-добра сигурност и безопасност не само от оперативна, но и от юридическа гледна точка. Само, че не знам колко време ще трябва да чакаме комисията трябва да каже по това досие дали трябва да се включат този тип самостоятелно заети лица – това стана съвсем скоро всъщност. Чакахме дълго време. Има аргументи за и против това включване. Има лек намек, че може би тези лица трябва да бъдат изключени. Нека да прочета съвсем накратко част от това проучване. Цитат Комисията при, препоръчва включване по няколко причини. По силата на правила, които не правят разграничаване между различните шофьори, оратора изчита текста с много голяма скорост, не е възможно да се преведе това, което се прочита в момента. И така, нищо не се е променило, господин председател нищо не се е променило възоснова на даваните доказателства, защото ако прочете това проучване, ще видите, че ясно се препоръчва включването на самостоятелни те лица. Един изморен самостоятелно заед шофьор не е по-малко опасен от един шофьор, който работи по силата на други правила. Когато се случи някакъв инцидент, едва ли ще обмисляте дали това е самостоятелно за шофьор, който работи 87 часа тази седмица или шофьор, който работи по правилата, защото ще видите, че много често може шофьори да работят 87 часа на седмица, така че не виждам как може да изключим тези самостоятелно заети лица. Аз силно ви препоръчвам комисията да подкрепи моята позиция. Моля, прочетете проучването. Референтния номер е COM 2007-266. Прочетете го и тогава решете дали смятате, че тези самостоятелно взети лица трябва да се изключват. Освен това, съм съгласен, че трябва да се споразумем относно определението за фалшиви самостоятелно заети лица и такива, които са редовни самостоятелно заети лица – това е определение, което се осъществява на сериозни критерии. Всъщност, оказва се, че много от фалшиво самостоятелно заетите лица зависят само от един служител. Мисля, че сме извършили голяма доза административна работа. Така че е, в първоначалната директива се прави такова различаване. Всъщност цялата идея на директивата беше да включи самостоятелно заетите лица по един е, безпроблемен начин. Аз смятам, че трябва да отхвърлим предложението на комисията, защото е, мисля, че те не проявяват достатъчно голяма откровеност по отношение на позицията си към парламента, постоянно се променя тяхната позиция. И това според мен въобще не е добре. Просто се поставят под въпрос вече установени процедури на консултация между двете институции. Мисля, че ако не се предприемат промени на тази позиция на комисията, мога да кажа, че въобще няма да имаме нужда от тях по време на помирителната процедура. Ще си действаме сами. Моята позиция е ясна. Нека да гласуваме за отхвърляне на позицията на комисията, да ги накараме да си направят съответните проучвания, да приемат включването на самостоятелно заетите лица, защото иначе просто няма как да променя моята позиция. Благодаря господин Лейдьо и след това господин Кремерс. Едно нещо преди това. Аз възнамерявах да прехвърля доклада на госпожа Мадейра за тази сутрин, но има оплаквания от други политически групи, които казват, че са се подготвили за дискусия този след обед и не може да изчакваме и да очакваме, че ще прехвърлим дневния ред. Тази точка ще прехвърлим за тази сутрин. Винаги има големи проблеми. Знаете, че гласуването протече доста бързо, тъй като не гласувахме доклада на господин Брагето тази сутрин. Извинявам се, всъщност е, няма как да разгледаме тази точка тази сутрин. Очаквах, че ще има възражения. Когато предложих това прехвърляне на доклада, нямаше такива. Госпожа Мадера, имате думата senhor Presidente. Como eu referi há pouco, eu, eu lamento esta sucessiva indisponibilidade perante. Да, господин председател. Да, съжалявам. Трябваше да свършим цялата тази работа. Може би и да представя нещата миналата седмица. Доколкото знам, един докладчик никога никога не е предупреден предварително, ако трябва да се местят докладите, мястото на докладите в дневният ред. Дневният ред по принцип служи за да се ориентираме как да се организираме деня. И аз бях предвидила да, да говоря по доклада си този след обед. Но мисля, че трябва все пак да запазим нещата такива, каквито са, не само заради колегите от другите комисии, но заради медиите също. Госпожо Мадейра, вашето желание миналата седмица беше да се прехвърли тази точка към вторник. И аз казах не като председател по простата причина, че Вчера имахме страшно много точки, които трябваше да гласуваме днес сутринта. Значи, обсъждахме удължаването на директивата за работното време и други директиви. Тогава, по вашето искане, аз казах, че е абсолютно невъзможно да се разгледа въпроса във вторник. Това, което се случи днес, беше, че поради краткото гласуване можехме да прехвърлим точката за сутринта и аз щях да го направя с удоволствие, тъй като имаше време за това. Сега обаче има оплаквания от членовете на парламента, те искат да участват след обед в дебата, той е бил предвиден за след обед и е, за това аз реших да запазим точката за след обед. Всъщност това бяха две отделни искания. Вашето искане беше да се прехвърли за вторник. И аз ви казах още тогава, че това няма как да стане. Така или иначе, решавам, че дебата ще е след обед и следваме дневния ред, както е публикуван в оригинал. Съжалявам, госпожо Мадера, но ще трябва да отхвърля вашето искане. Исках да ви уведомя, че ще следваме дневния ред, а сега продължаваме с дебата по доклада на госпожа Касиотото господин Лейдьо и след това господин Кремерс. Господин председател, тъй като в момента губим времето, което спечелихме при гласуването, мисля, че нещата вече са ясни. Ще се върна към доклада. Ще бъда кратък. Мислех да кажа точно това, което казва господин Симон Хилкс. Най-важният въпрос за нас е здравето и сигурността на работещите. И също така здравето е, на хората, които са в, е, примерно, в, и сигурността им в даденото предприятие. Не виждам, а, не виждам какво се променя в статута. Примерно, дали човека, какво променя статута в цялата история, дали ще промени изискванията за здравето и за сигурността, без значение дали той е самонает, дали е шофьор или работи в предприятие. Мисля, че ако комисията беше открила причини за да промени нещата, трябваше да ни каже какви са тия причини Вярно говорим, че трябва да имаме по-ясно поле на приложение, особено, що се отнася до а, шофьорите и факта, където се казва, че те трябва да бъдат изключени, това ме оставя без думи. Какво трябва да означава а, само, не, Самостоятелно заед? А какво трябва да означава ам, работещ, ам, мобилен работещ? Не знам, мисля, че комисията като че ли разбира под това шофьори, но във Франция това се, под тази дума се разбира хора, които се придвижват заради, за работата си. Така че мисля, че трябва да има повече яснота, трябва да има уточнение спрямо мобилните работещи и също така самонайтите. Благодаря. Ще дам думата на комисията малко по-късно. Госпожа Мадейра. Благодаря. Исках само да поясня един пункт. Зачитам това, което казахте, господин председател, но искам да припомня, че това трябва да се спазва и от другите комисии. Работния ред да не се променя, ако има някакво, само при първото възникнало възражение. И второ, искам да да разберат по какъв ред вървим. 24 до 31, както е вписано в дневния ред или не, за да разбера как процедираме. Не ми е ясно. Ще разгледаме точките според съществуващия дневен ред. Това означава, че сега продължаваме с доклада, който обсъждаме след това с докладите на господин Кремерс и госпожа Ламбард. Това е обща дискусия и след това следваме дневния ред, както си е. Първо госпожа Шталнер, след това вашия доклад и след това представянето на проучването. Значи както си е по дневен ред. Продължаваме. Следващия оратор е господин Кремерс и след това госпожа Фигерейдо. Да, благодаря, господин председател, Съвсем накратко, тъй като принципно мога да подкрепя това, което каза Стивън Хюс. Има нещо обаче, което искам да повдигна тук. Всъщност, много е неясно каква е разликата между фалшиво самонаето лице и самонаето лице и въобще изобщо този въпрос се повдига тук, защото ако си спомняте дебата от преди няколко години относно това от какво имахме нужда в областта на трудовото право, ще се сетите, че редица организации искаха да има отделен инструмент, за да се определи много ясно какво е самонаетостта и какви са трудовите взаимоотношения за да се избегнат злоупотреби с този статут. Така че аз искам да има отделен инструмент, но тук просто не му е мястото. Аз мятам, че това е много важен принципен въпрос и ако погледнете законите и юридическите инструменти, прияти съвсем наскоро в областта на трудовото право, ще видите, че въобще не се разглежда подобен инструмент. Аз мисля, че този въпрос като цяло трябва да бъде разгледан отделно, да бъде отделен инструмент. Благодаря госпожа Фигерейдо и след това госпожа Ван Ланкер. Благодаря. Преди няколко години вече водихме този дебат тук. И сега имам чувство, че отиваме по-назад от решеното тогава. Например, бяхме решили да включим и самостоятелно наетите лица. На времето това беше един много живен дебат и успяхме да ги включим в директивата. Комисията обаче поиска един преходен период, след който да се вземе окончателното решение. И днес се връщаме назад. Възобновяваме дебата от тогава и смятам, че това въобще не е правилен подход. Защото зад целия този е, доклад има една дълга история и никак не е коректно да ни се прави такова предложение. Затова ние се противопоставяме на предложението, защото за нас това е регрес. Спрямо вече взетото решение тук в парламент. Тогава ние приехме исканията на комисията и сега всичко се поставя отново на масата. Нямаме намерение да се връщаме няколко години назад. И това целят и предложенията ни. Те отговарят напълно на решението, което сме одобрили преди време. Необходимо е да се подчертае е, фалшиво самостоятелно на наетите работници, правата а, на безопасност на всички, които, а, всички шофьори, които се движат по пътищата. Защото много добре знаем, че шофьори, които работят при небезопасни усилия, уморяват се, представляват опасност не само за себе си, затова не съм доволна от предложението на Европейската комисия. Благодаря, госпожа Ван Ланкер. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя вече казаното относно а, това доколко е абсурдно да се прави разлика между отделните категории, било то самонает, било работещ в предприятие при стандартни условия, когато става въпрос за сигурност и здраве на тези хора. Ако искаме да поддържаме конкуренцията, ще трябва да спазваме добри правила. Забравяме като че ли, че преди едва няколко месеца, през октомври, имахме доклада на Алехандро Серкас Алонсо и парламентът каза с голямо мнозинство, че искаме а, самостоятелно заетите да бъдат включени в нашето законодателство. И това самите ние го направихме. А тук имам един въпрос към Стивен Хюкс. Като слушам изказалите се, имам усещането, че ще трябва да убеждаваме още хората в нашата правота. И че трябва, предполагам всички сте убедени в това, че трябва да си сътрудничим по един градивен, конструктивен начин и че аз лично искам да работя по самата директива, и да я подобря, а не просто директно да я отхвърлям. Мисля, че може, който иска да дойде да дискутира с мен, а, за да имаме по-добро, по-добра директива. Благодаря. Доста необичайно е да се задават въпроси на лице, което не е докладчик. Може да разрешим тези въпроси в бъдеща дискусия. Госпожа Томашевска иска думата. Призная, че для мен е справа Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че конкуренцията, конкурентоспособността е много важна, но не по-важна от сигурността по пътищата и на работното място. И аз лично мисля, че тук говорим за нещо много сериозно, като пътни злополуки, загиващи хора. Именно за това е важно да знаем при какви условия са наети шофьорите и е, транспортните работници, как, е, какви условия са им осигурени и колко бързо могат да се променят изискванията в случай, например, че се влуши метеорологичната обстановка. Не знам до каква степен това е възможно и осъществимо от чисто правна гледна точка, но ние трябва да имаме някакви общи разпоредби в това отношение, за да знаем какви, при какви условия са наети тези хора. Иначе а, просто до никъде няма да стигнем и трябва да преорганизираме работното време, за да намалим броя на злополуките. Благодаря. Благодаря. Това беше последният записал се за изказване в а, моя списък, а сега дам думата на комисията. Господин Шмидт, имате думата. Благодаря. Искам да се върна към основния въпрос. А именно третирането на вълнонаемните шофьори и да обясня по какви причини комисията предлага те да не бъдат включени в полето на действие на директивата. Ще наблегна на три причини – първо, положението преди 11 години беше съвсем различно от днешното по отношение на работно време и времето прекаране в шофиране. От тогава бяха приети много ясни разпоредби за работното време за, всички шофьори, независимо от техния статут в рамките на а, а, седмицата един шофьор не може да шофира повече от 45 часа. А, това е законова норма, която се отнася до всички шофьори, докато преди 11 години те можеха да шофират до 80 часа. Нещо много опасно за безопасността по пътищата. Затова, както казвам, днес положението е съвсем различно не трябва да забравяме, че голяма част от е, договорните и волнонаемните шофьори е, прекарват голяма част от работното си време в шофиране и това е много ясно постановено в директивата за работното време. Второ, директивата за работното време по отношение на волнонаемните, на предприемачите е, е уникална по характера си в Европейския съюз. Тя, е, защото има, директивата засяга всъщност само а, е, наетите на договор. Волнонаемните са а, е, склонни да работят понякога и в свободното си време. Но това е тяхна свобода. Тя не може да бъде ограничена. И трето, въпроса с самото прилагане на тези норми. Ние задълбочено проучихме въпроса, може да видите резултатите в доклада от 2007 година. Има голям проблем с прилагането на директивата. Можете ли да си представите какво би се получило, ако тя обхване и волно едните. Ще стане почти невъзможно тя да се прилага. Ще имаме един законодателен текст, който ще бъде абсолютно неприложим. Или ще трябва да а, му се допълни някакъв а, контролен орган, който всяка секунда да, като Big Brother да гледа как работи, кога работи шофьора. Именно за това не можем да разширим полето на приложение на директивата. Основното съображение е тя да може да се прилага. Иначе комисията подкрепя изцяло доклада на вашия докладчик. Според нас, всяко едно усъвършенстване на текста е добре дошло, особено ако ще подобри приложението и контрола на нормите. В доклада има такова усъвършенстване. Необходимо е нарушенията на нормите да могат да бъдат санкционирани, но ние не искаме директивата да обхване волнонаемните. Пак повтарям, защото текста няма да може да се прилага. Беше спомената и безопасността по пътищата. Да, това е, е тема, която е важна за комисията. Не може нашето законодателство да е в ущърп на тази безопасност, в случай не е така. Знаете, че времето за шофиране, работното време ясно са регламентирани от 2007 година. До сега е, умората е много сериозен фактор за пътно-транспортните происшествия. Но трябва да си даваме сметка откъде идва тази умора. Не винаги е само от времето на шофиране, а много често и от липсата на сън, от стреса, от вътрешния биологичен часовник. И трябва да ви кажа, че много по-често с проблеми се сблъскваме на шофьорите на ети на постоянен договор, защото работодателя оказва натиск върху тях, докато независимите волнонаемните шофьори по-малко са податливи на този вид стрес. Така че се надявам, че ще разгледате предложението на комисията като вашия докладчик. Благодаря. Стивен Хюз има процедурна забележка. Процедурен въпрос. И когато той повдигна този въпрос, той засегна до някъде и въпроса на госпожа Ван Ланген. Давам думата на господин Хюс. Благодаря, господин председател. Става въпрос по-скоро за, за информация към комисията. А, тя като че ли счита, че на включването на самонетите лица ще бъде едва ли не а, уникално по рода си и включва, и включването може да сегне директивата. Мисля, че това е по-скоро добре. Но въпросът е какво е мнението на, въп... на съда. Нека да не забравяме, че от 2002 година насам имахме подобни случаи, както страна Испания, така и Финландия. И случаите бяха отхвърлени, исканията бяха отхвърлени от съда, така че моля, не бъркайте, а, не бъркайте нещата. А, мисля, че комисията беше много нечестна и ние трябва да отхвърлим тяхното предложение и да ги накараме наново да се върнат над предложението, като се базираме на решенията на съда. И ако стигнем с това решение до пленарна зала, ще трябва да имаме качествените изменения. Благодаря. Госпожо докладчик, Госпожо Панайтополос, давам ви думата. Благодаря. Тази дискусия не беше реална някакси. Все, все едно гледахме две театрални пиеси. Първо изгледахме представлението на госпожа Мадейра, и след това изгледахме една пиеса, посветена на а, труда на шофьорите. Говореше се за шофирането, което води до прекомерна умора. Но а, не бяха засегнати въпросите с а, заплащането във връзка с това, а, а, мисля, че малко залитаме в емоционално а, отношение, а, за да сплашим пешеходците а, от а, умудрените шофьори. И смятам, че господин Кремер има право. Трябва да обсъждаме умората на шофьорите, независимо от а, техния статут, но отчитайки различните фактори, защото има шофьори, които работят за някакъв работодател, други карат за удоволствие в повече, трети за пари, някои пият, употребяват алкохол. Има най-различни случаи. Не може да се разбиват нещата така за всеки частен случай по-отделно. и а, да не забравяме понятията работник и работодател. Ние трябва да защищаваме работниците, но нека да не смесваме нещата, споменавайки и работодателя, предприемача и неговата дейност. Ние всички сме за процъфтяването на малките и средни предприятия в Европейския съюз. И ако започнем да им даваме е, безкрайни предписания за свободното им време, мисля, че ще бъде много погрешно. Не, нямаме право да се бъркаме в личния живот на един предприемач. Напротив, ние сме длъжни да гарантираме спазването на правата на работниците по отношение на работното време, за да не се злоупотребява с това. Мисля, че можем да намерим други решения за да доуточним условията за шофиране но добре, че комисията споменава решението на Европейския съд, споменато и от господин Хюз. Искам да чуя какво е мнението на комисията. Но да отхвърлим предложението и това значи да отхвърлим диалога. И не съм съгласна, че сегашната директива не се прилага не се прилага правилно. Госпожо Ханкер, вие също като че ли е, поставяте много хамлетови въпроси, да бъдем или да не бъдем, да за, да, за диалог ли сме или да закрием диалога. Благодаря ви. Благодаря. Това е много интересна дискусия. Веднъж бях въвлечен в законодателството за шофиране, за времето за шофиране в Комисията по транспорта. Но не искам сега да се спирам отново в детайли на този дебат. Какво мога да кажа? Госпожо, госпожа Панаятополос има още един доклад, още един въпрос към комисията. Може ли комисията да коментира онова, което каза Стивън Хюс по отношение на решението на Европейския съд? Може така да внесете яснота. Комисията може да го направи, ако желае. Следващия път. Комисията не желая да го направи днес. По този доклад ще гласуваме на 2 март. Тогава ще разберем какво смята и комисията дали ще отхвърли цялото предложение или ще приеме част от измененията. За днес дебата приключи. Благодаря. Преминаваме към следващите два доклада. координация на системите за социално осигуряване, ред за прилагане и приложението 9 казва председателя към координацията на системите. Това са докладите на госпожа Ламбърт и господин Кремерс. Имате думата, госпожо Ламбърт. Благодаря, господин председател. Надявам се, че тази точка няма да предизвика такива страсти и толкова големи различия като предишната точка, защото ако това се случи, ще ни е трудно да стигнем до споразумение преди края на мандата на този парламент, а искаме това да стане. Оп обсъждахме този въпрос с представителите на докладчиците в Сянка или с самите докладчици. Просто искам малко да се успокои залата. Та тази сутрин обсъждахме измененията на общата позиция по отношение на координацията на системите за социално осигуряване и разпоредбите за прилагане или реда за прилагане – Знаете, че сега е на лице и директивата за медицинската помощ в трансграничен мащаб. Така че това е нещо доста полезно. Виждате, че измененията на общата позиция са много малки в документа. Един от въпросите беше свързан с крайните срокове. И времето, което ще се чака, за да се получат отговори от държавите членки и така нататък. Искахме поне държавите членки да спазят своите срокове и да ускорят процеса. Стана ясно, че някои държави членки въобще не разполагат с фиксирани срокове, така че просто не може да се впише нещо подобно в юридически текст. Аз предлагам да имаме преамбилна точка, в която се иска от тези държави членки, които имат определени срокове, да ги уважават, а от тези, които нямат, да ги въведат. Самия съвет в член 20... 86 включи клауза за преразглеждане. Това ще стане след 4 години и тогава ще се види какво може да се направи, за да се ускори системата, за да се види дали електронната обмяна на данни действа толкова добре и толкова бързо, колкото се надяваме. Казах на последното заседание на нашата комисия, че по отношение на клаузата за общо преразглеждане, тя трябва да бъде прията. Говорим за две години за въвеждане на новата електронна система между държавите членки. Естествено има нужда и от време за установяване на тази система, да се види какви са ефектите от нея. Това е обобщението, което мога да направя на новия, е, новото съображение, член 6а. Е, съответното предложение на съвета е в член 86. Един от другите въпроси, които бяха повдигнати, беше свързан с информацията за отделните лица. Искахме да включим този елемент на по-видно място в текста, да му придадем по-голяма важност, да видим как да се обеденят различните текстове, където се говори за това как се уведомяват лицата и така нататък. Аз препоръчвам да прехвърлим мястото на член 89 алинея 3 да го включим в член 3 има две изменения. Едното е свързано с заличаване на точка, едно, другото е свързано с промяна на мястото. Аз приемам промени на формулировката, ако има такива предложения. На първо четене не приехме гледната точка на съвета относно периодите за изчисляване. Мисля, че това е член 13. Струва ми се, че те са доста сложни за някои държави членки. Се изисква повече от 365 дни, за да се изчислят средствата които се полагат. Мисля, че това е твърде дълъг период. Освен това, в някои държави членки има съществени различия по отношение на това как се изчислява а, съответната сума, която се полага на лицето и съответно може да се стигне до разлики в, в сумата, която би трябвало да бъде изплатена в рамките на член 86 искаме да има преразглеждане относно самия период на изчисление. Това са конкретните изменения, които предлагам. Разбирам, че се готвят други изменения. Ще ги изчакам, ще ги обсъдим. След като бъдат предложени, ще включим и позицията на съвета и на комисията и ще дам отговор при окончателното обсъждане. Благодаря ви, казва председателя. Мисля, че е добре след уводните думи на госпожа Ламбърт да дадем думата на онези, които искат да коментират изказването на госпожа Ламбърт. Господин Кремерс е първи, след това госпожа Цимер. Господин Кремерс. Благодаря, господин председател. Ще ми премина към родния си език, към холандски. Нека първо да благодаря на докладчика за свършената работа. Тя работи по, от няколко години по този въпрос, доколкото знам. Това е безкрайна задача. През изминалите няколко седмици обсъждахме определен брой детайли, които няма да намерите в общата позиция. Джин спомена някои от тях. Например, правилата за прилагане кои... и това, че те са написани от гледна точка на администрацията, а не от гледна точка на хората, за които ще се прилагат тези правила. И накрая на първото четене казахме, че хората трябва да знаят кога те и как те имат право на информация. Мисля, че това е нещо, което трябва да включим. И работата ще продължи в тази насока. А има и нещо ново в общата позиция, а, именно въведението, което прави съвета. Въвежда се, и то многократно, засегнатите лица, а не осигурените лица. А сега каква е такъв случай? Дефиницията на засегнати лица няма такава в списъка с дефинициите и мисля, че е важно ако използваме е, дадено понятие, то да е ясно в е, тълкуването на законодателството. А ние не можем просто да имаме такава промяна. До някъде е по-добре да имаме понятие като засегнатите лица, защото то е много по-широко и може да включи и семействата на въпросните работещи. Но поне за сега имаме един въпрос, който не сме а, решили, а именно заместването на традиционната форма 4, 4. И мисля, че трябва да има повече информация човекът, който е засегнат, може и трябва да се позове в такъв случай а, и да има достъп до информация от националното законодателство. Но това са детайли. И определено предложението е всъщност един едва ли не горещ картоф, по който трябва да обсъждаме. Благодаря. Госпожа Цимер и след това госпожа Лин. А... Искам да благодаря на госпожа Ламбърт Искам само да добавя, че предложенията за изменения, направени от нея, ще бъдат подкрепени от нас. И трябва да излезем от това формално разглеждане на темата. Напълно съм съгласна с господин Кремер. Може да възприемаме чисто административна гледна точка. Съвършено ясно е, че е, трябва да се отчетат обстоятелствата. И не мисля, че този въпрос ще бъде така спорен, като пред, предишния. Е... Благодаря, госпожа Лин не поиска думата. Това е за друг доклад. Може представителите на съвета да се изкажат преди госпожа Ламбър да коментира казаното. Имате думата. Благодаря. В... Ние се запознахме с предложенията на госпожа Ламбърт и някои от предложенията на господин Крамер. Съответната работна група имаше заседание тази седмица, за да разгледа предложенията. Вече знаем първите реакции на държавите членки. Заключението, което може да се извади от тях е, че държавите членки възприемат положително предложените изменения и съвета би желал да постигне споразумение с парламента на второ четене. Що се отнася до сегашните предложения, мисля, че и те се приемат добре. И мисля, че парламента и съвета върват към сближаване. Разбира се, трябва да разгледаме евентуалните допълнителни изменения, които ще бъдат внесени до 19 февруари, крайния срок и тогава ще кажем окончателната позиция, но най-общо казано за сега съветът възприема много положително а, всички изменения. За чешкото председателство социалните теми са приоритетни и ние желаем да работим в тясно сътрудничество с парламента. Благодаря. Благодаря, госпожо Ламберт. Имате ли коментари преди да преминем към доклада на господин Кремерс? Не, преминаваме директно към приложението. Там отговорен е господин Кремерс. Моля. Благодаря, В дневния ред не е споменат срок за внасяне на измененията. Но изменения могат да бъдат внасени, а в секретарията ми казаха, че срокът ще бъде същия, като за доклада на госпожа Ламбер. Що се отнася до приложението, съвсем накратко, в миналото имаше две досиета по тази тема. две приложения. Те бяха групирани в едно след първо четене в парламента и остава само един проблем. А именно по отношение на политиката, възприята от парламента по време на първо четене. То е за, за пълното премахване на приложението. Трето приложение. В момента това се обсъжда на ново в съвета. Някои от скандинавските страни, Великобритания и Ирландия, заеха позиция, която не е за премахването на приложението в, поне в краткосрочен план. Ние обмислихме кое ще е най-удачно за момента и възприехме една прагматична позиция, което съм споменал в проекто резолюцията. Преразглеждането на а, приложенията ще зависи от а, фактите трябва да се докаже, че е уместно да бъде заличено. Искам просто да разбера дали колегите са съгласни с тази позиция, защото по всичко останало няма никакъв проблем. Благодаря. Благодаря. Има ли желаящи да се изкажат по приложението? Никой не иска да се изкаже. Господин Кикал, имате ли коментари по приложението? Не, нямате. Значи, по тези два доклада реда за прилагане и приложението, крайният срок е 19 февруари за изменение. Идеята е да обсъдим след това тези два доклада на заседанието на 30 март и да ги приемем на второ четене някъде през април, естествено в съгласие с съвета. Така приключваме дебата по тази точка, по тези две точки. Остава ни една точка от сутрешното заседание. Това е доклада на госпожа Ламбърт по собствена инициатива Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда. Имате думата, госпожо Ламбърт. Uh, Благодаря, господин председател. Търся си текста. Момент. Да, този доклад произхожда от консултациите с комисията, които бяха проведени скоро, с участието на различни организации, на широката общественост и с съвета съвета също направи своето изказване по тези препоръки. Ясно е, че в всъщност и другите институции признават, че в моменти на економическа криза и проблеми е много важно да направим така, че да не позволим още повече хора да бъдат изключени от пазара на труда и то в дългосрочен план. И да продължим с усилията да идентифицираме тези евентуални потенциални групи от хора. Има три основни области, върху които трябва да се спрем увеличаването на доходите, по-добър пазар на труда и също така достъп до услуги, които да позволят на хората да се върнат обратно на работа. Аз лично се спирам основно на принципите, защото според мен става въпрос, така както и според съвета и комисията, за въпрос на човешко достоинство. Когато, когато погледнем годишните доходи, със сигурност ще видите, че има още какво да се постигне. Още повече 2010 година ще бъде Европейската година за борба с бедността. Мисля, че има специфични точки, които могат да бъдат включени в доклада. И когато говорим за преходния период, период в който хората се връщат от изключването им от пазар на труда към един временен пазар на труда и постепенно към постоянен, мисля, че този период трябва да бъде много по-добре организиран от гледна точка на социалните служби, а също така и е страна на държавата, за да подкрепим тези хора. Тези хора а, могат и трябва да, да имат достъп до временна работа. И това се прави, но социалните служби като че ли не следват тенденцията. И хората в такъв случай могат да се озоват в ситуация, при която примерно си губят помощите за безработни, ако са работили дори 5 дни. и други насърчителни мерки, и така наречените насърчителни мерки, които всъщност много често са едва ли не наказателни мерки, трябва да бъдат преразгледани много, много сериозно, защото ние не трябва да влизаме в противоречие с препоръките за борба с бедността. И когато се даде някаква, когато се осигури някаква заетост на хората, не трябва да се правят такива постъпки, които всъщност ги разобеждават да почнат работа. Измеренията на достъпа до качествени услуги също, също са важни за съвета и за комисията. Те си като цяло се опитват да помогнат на хората, да осигурят такива услуги, които им помогнат да се връщат на пазара на труда, но мисля, че хората имат нужда от много повече подкрепа и в много случаи индивидуална подкрепа, защото ситуацията е много комплексна, много сложна и да се прилагат общи разпоредби не винаги е добре. Ключовите точки бяха идентифицирани и от комисията, и от съвета и тези ключови точки включват също така осигуряването на жилище, защото предполагам всички знаете колко е важно да имат хората, които търсят работа, да имат постоянен адрес. И а, включването в пазара на труда е важно, когато говорим за антидискриминационни мерки. Но всъщност знам как стоят нещата в действителност. Определено има групи хора, които са малко или много изключени, хора с здравословни или а, душевни проблеми. Мисля, че това са забележките които и, и коментарите, които трябва да вземем предвид, когато а, работим по въпроса. Например, казва се, че да, се дава достъп е, до обучение 40 часа на седмица, примерно, на хора, които искат да се върнат обратно на работа или да се преквалифицират, но дали винаги това е полезно, когато, примерно, човека е бил а, болен, тежко болен или нещо такова. Именно за това говорим за по-индивидуални мерки. И Като цяло, мисля, че трябва по-реално да отразим действителността и да имаме по-добри практики. Именно това се опитах да направя в доклада. И имаше голям брой организации, които, които работиха с нас по този доклад. А относно социалните фондове, Нека да кажа, че не сме урязали програмите за улесняване достъпа до работа или пък не сме създали някакви по-тежки схеми за осигуряване на тези средства. Това са някои от нещата, които, за които говорим в доклада. Сигурна съм, давам си напълно сметка, че доклада не покрива абсолютно всички проблеми в тази област. Но съм се опитал да се съсредоточа върху достъпа до пазара на труда, а не като цяло за условията на пазара на труда. Така че, именно за това, например, ще Видите, че на някои места съм особено кратка. И аз разчитам на вас да дадете вашите коментари и препоръки. Благодаря. Благодаря. Има редица депутати, които искат да се изкажат. Първо господин Фарп и след това госпожа Лин. Господин председател, аз отлично разбирам съм на тази тема, но не знам защо трябваше повечето депутати да излезат от залата. Какъв ще бъде резултата от а, една такава а, дискусия? И а, Разбирам това, което каза госпожа Ламберт, но не мога да разбера защо се прави това предложение. Обсъждали сме това не веднъж заринати сме от документи от този характер, повтаряме до е, болка вече известни неща и не постигаме никакъв резултат. Знаете, че в момента в Европа има една вълна на протекционистски мерки. Все повече хора биват изхвърлени на улицата и е изключително трудно да се преборим с това нарастване на безработицата. Госпожа Алина и след това госпожа Цимер. Да, благодаря. Е, разбирам тези емоции до известна степен, но не мога да кажа, че нищо не се постига с тях. Искам да благодаря Джин за положените усилия, особено за това, че се споменава доклада за отчитане на социалната реалност. Аз отговарях за него в нашата комисия. Определено, много често има дублиране на информацията, но такава информация ни дават и мисля, че е добре парламента да се произнесе. Мисля, че ще е много неправилно да не изготвим доклад по темата. С тази оговорка мога да кажа, че ще внеса изменения и ще го направя не защото смятам, че доклада въобще не е добър, напротив. Знам и отбелязвам, че с оглед на малкото пространство много трудно може да се впише всичко, което искате да впишете. По Алинея 6 мога да кажа, че аз одобрявам минималния доход, но се чудя дали най-добрият начин да се постигне минимален доход е да имаме директива. Казва се, че трябва да има безусловно индивидуализирано или индивидуално право за адекватен минимален доход. Аз бих искал да се каже минимален доход на ниво държава членка. Може ли да кажем, че в Европейския съюз имаме достатъчно компетенции, за да имаме директива? Не мога да кажа. Параграф 7 по отношение на минималното заплащане. Мисля, че може да има формулировка подобна на тази, която предлагам по параграф 6. Едно препращане към политиката на минимално заплащане ще е добре. Аз като цяло предлагам 6 и 7, които говорят за две съвсем различни неща, да използват една подобна формулировка. Това ще е начин да се придвижим напред. По отношение на околната среда и здравето, по-скоро, извинете, умственото здраве на хората, бих искала да кажа, че много често хората се изключват не само от а, възможността за труд, но и от обществото поради някакъв вид а, проблеми от този род. А, освен това мога да кажа, че по отношение на онова, което се казва за, за употребата с алкохол, тази злоупотреба също води до социална изолация и мисля, че трябва да разгледаме най-добрите практики в тази област за да може да се включат лицата, които имат проблеми с алкохола и с наркотиците в обществото. Ще имам някои изменения по отношение на параграф 14, пазара на труда. Мисля, че е добре да се спомене директивата за заетостта от 2000-та година, защото разбирам и осъзнавам, че много хора още не са, много държави членки, извинете, не са приложили тази директива трябва да напомним, че съществува такава директива за заетостта и тъй като тук става въпрос за активно включване на пазара на труда, е важно да се напомни на държавите членки, които не са приложили директивата и срещу които има процедури по нарушение, да направят това. Благодаря много, Джин. Благодаря. Госпожа Цимер и след това госпожа Панятополос. Госпожа Цимер. Благодаря. Искам и аз да благодаря на Джин Ламберт за подготовката на доклада и за неговото представене. Според мен той е много приятен и аз го подкрепям в основни линии. Искам да се спра само на два аспекта. ще направя предложения в изменения, които да допълнят и да конкретизират доклада, за да бъде по-близко до действителността. Целта е, разбира се, да се определят конкретни цели. защото всяко нещо е важно и а, в, точно това ще се опитам да направя в моите изменения. Да поставя много конкретни цели за борба с бедността. И другият аспект, който исках да подчертая, според мен, Джин Ламбърт много точно е формулирала член 17 и 18. Разбира се, че става въпрос за изключително сложна материя. Тези членове третират лицата, които не могат да се впишат в категориите, които обикновено имаме склонност да ги поставяме. Има групи хора за които се правят опити да се приобщат към обществото, но до сега тези опити са се проваляли. Така че е необходима помощ, но а, не е сигурно, че тези хора ще бъдат приобщени към обществото. Социалната политика и политиката в областта на заедостта на държавите членки много често е насочена към финансирането на проекти за приобщаване и интеграция на трудовия пазар на тези хора. Госпожа Ламберт пише в доклада, че съществува опасност недостатъчните финансови средства да попречат на е, интеграцията на тези хора на трудовия пазар. Но, може би, е, е, към тази категория хора трябва да се прилагат решения, така да се каже, по мярка, индивидуализирани решения, защото класическите методи просто не дават резултат. Тук нямам предвид хората с увреждания или не специално тях. Нито да кажем някои категории, които са дискриминирани. Те са включени другаде. Тук имам предвид хора, които а, са били дълго безработни, които губят социалните си а, умения, уменията за общуване, които имат психически, психическа натовареност, така да кажем. И трябва да се помисли за една по-насочена, по-голяма насоченост на различните проекти, които са предвидени за тях. Защото те нямат е, кой знае какъв капацитет за работа и стават малко асоциални. Благодаря, госпожа Панятополос. Е, Господин председател, съвсем накратко. Искам да кажа, че колегата който си тръгна, всъщност бърка, като счита, че този въпрос и дискусията около този въпрос е излишна. Нашата работа е да намерим решение. И не трябва въпросното решение да бъде клише. За съжаление, като че ли поне за сега имаме непрекъснато едни и същи идеи. Някой дори може да ни обвини, че имаме фикс идеи, които се връщат, се повтарят в измененията. Но ситуацията на хората може да се промени и ние трябва да имаме нужните структури, за да отговорим на тези промени в ситуацията. И било то промяна в економическата ситуация, било промяна във възрастта и съответно в квалификациите. Мисля, че трябва да имаме структури, които да ни позволят да решим проблемите на тези, които са изключени задълго от пазар на труда. За съжаление, има и такива хора. И ние трябва да можем да им помогнем с, де, с решения, които да са ефективни и които да отговарят на обстоятелствата в пазара на труда. Да даваме препоръки за минималната заплата или за препоръчителна заплата. Това е безсмислено да се прави в директива. Ние просто трябва да изградим нужните условия, за да могат хората да имат един приемлив доход и приемлив начин на живот само доход не, не става. Благодаря. Това беше последния оратор. Обръщам се към комисията, господин Калантрино. Имате думата, моля. Е, господин председател, уважаеми членове на парламента, благодаря ви за проведения дебат тази сутрин. Европейската комисия силно приветства този доклад. Още от самото начало централната роля и важността на Европейския парламент беше призната от Европейската комисия по тази инициатива. В съобщение 620 от 2007 година се запазва започнаха консултации на втория етап по отношение на активното включване, активната интеграция. Комисията направи предложение за приемане на общ принцип и насоки за активно включване. Според комисията този общ принцип трябва да стане основа за заключенията на съвета и резолюциите на Европейския парламент. Тези общи принципи и практически насоки бяха приети в едно съобщение от комисията от 3 октомври 2008 година. Съвета прие заключенията през декември. Ние приветстваме, с оглед на всичко това, този доклад като ответна реакция от страна на Третата европейска институция в тази област. Искам да направя едно пояснение по определението на тази инициатива и онова, което стои зад нея. Искам да подчертая три аспекта, казани от докладчика тази сутрин, и няколко думи за това как ще се предвижваме напред. Въпроса за активната интеграция не засяга само включването на хора на трудовия пазар. Ако погледнем първия параграф от препоръката от октомври, ще видите, че се казва, че в обхвата на тази инициатива трябва да има активни политики по интеграция, които да улесняват включването на трудовия пазар, да предоставят достатъчно ресурси за достоен живот, включително и за онези, които не могат да си позволят това. Значи, насочва се този инструмент към всички, които не участват на трудовия пазар и искам да ви напомня тук, че правната основа за тази препоръка е член 137 хаш, в който се говори за интегрирането на хора, които са изключени от трудовия пазар. Значи това е стратегия за всички, които смятат, че са изключени от трудовия пазар, но освен това се признава, че има две, два възможни пътя за интеграция интеграция и качествен живот за онези, които могат да работят в противовес на социалната изолация, но се казва, че това не е жизнеспособна опция за всички и трябва да дадем възможност за достъп и подкрепа за всички, както и да дадем възможност на всички за социално участие. По този аспект Комитета на регионите каза доста важни неща в своето становище относно активната интеграция, а именно това, че дори нези, които не могат да участват на трудовия пазар, трябва да могат да участват в обществото, включително и чрез инициативи, свързани с доброволна трудова дейност, социалните служби, които трябва да осигуряват допълнително обучение, реабилитация и така нататък, за всички, които искат да участват активно в обществото. С тази оговорка искам да подчертая още нещо и това във връзка с първото изказване. Защо се прави такова предложение? Това е първия законов акт, който комисията предлага по отношение на социалната интеграция. Включването на социалните разпоредби от договора в Амстердам през 1997 и тяхното приемане през 1999 година предшестваше този акт, но то е първия след тези разпоредби по отношение на социално законодателство, така че уважаеми депутати, да, наистина може да се действа. Мога да кажа, че това е важна стъпка напред, важен елемент в иерархията от юридически документи в тази област и то е по-важен от предишни съобщения, например. Активната интеграция е много важна в настоящия момент, когато ставаме свидетели на хора, които се натъкват на все по-големи трудности при участието си на трудовия пазар, както и по отношение на разполагането с адекватен доход, комисията ще подчертае това тази година и в контекста на световната економическа криза. Три съществени коментара. Въпроса за условността. Съгласни сме с докладчика заедно с държавите членки направихме консултации в рамките на Комитета за социална защита. Искам да подчертая, че трябва да поставим фокуса върху някакъв вид условен характер, за да не може чисто и просто е така хората да получават помощи. Искам да подчертая обаче, че тук не става въпрос за работа или работно място на всяка цена. Подкрепата трябва да върви ръка за ръка с професионално обучение или с даване на възможност за работа, значи условно свързана не само с работата, а и с възможността за обучение, както и с економически и социални мерки, Значи това е една условност, съобразена с ангажиментите, които хората имат към обществото. На второ място, по въпроса за бедността, това е един от ключовите аспекти, върху които постави ударението френското председателство. Предложението за подкрепа в рамките на работното място. Знаете, че това стана в съответствие с Revenue де Солидарите Актив. Значи, става въпрос за външна и вътрешна подкрепа. Това е един от четирите общи принципа, които включваме спрямо от трудовия пазар, значи трябва да има качествени, качествена заето, включително и изплащането на средства, така че да няма бедност в рамките на заетостта. На трето място по отношение на жилищния фонд и настаняването имаше препоръки, съвета не прие тези аспекти. Подкрепата за намиране на жилище е основен елемент по третия стълб – и държавите членки като че ли приеха този елемент. Комисията за социална закрила реши през 2009 година да посвети годината на е, проблемите с намиране на жилище и така нататък. Е, това е нещо, което се писва много добре и с е, открития метод на координация. И за да приключа няколко думи по отношение на това как ще вървим напред, това е един от елементите, които се подчертават в доклада. Целта на настоящата препоръка беше да се актуализират препоръките за социална помощ от 1992 година, да се поставят те в настоящия контекст и да бъдат разширени с още два стълба, за да се справим с пазарната изолация. Разликата между 92 и сега е, че имаме възможност за мониторинг, за наблюдение. Това е открития метод на координацията. Комитета по социална закрила ще обсъжда пътя за придвижване напред следващия четвъртък. и Комитета по активно включване в рамките на Комитета по социална закрила ще проведе дискусии, ще има заседания първа среща на 24 април – Комитета за социална закрива планира в своята програма да обсъди редица показатели в тази област, включително достъпа до жилища, е, пазарен преход, достъп до здравеопазване и адекватност на схемите за минимален доход. Това става е, в контекста и на желанието на комисията да наблюдава прилагането на тази инициатива. ще има доклад по отношение на схемите за минимален доход и накрая на не на последно място ще имаме редица инициативи, които ще бъдат финансирани чрез съответните програми. Искам да подчертая и мрежата от местни органи, обсерваториите за активно включване. Това са проекти, които ще бъдат започнати на 1 март 2009 година, както и координацията на европейските градове в първата пилотна фаза през последната година и половина видяхме, че има пет обсерватории, които са установени на място, на място. Прага и Болоня ще координират различните аспекти. Това идва до известна степен и като отговор на исканията, които дойдоха от различни, за да, за да за това да се направи местното ниво най-важният елемент в тази инициатива. Мисля, че най-добре е да спра тук. Естествено, приканвам членовете на парламента да разгледат нашата програма. Имаме редица проекти, партньорски проверки е, и е, много други инициативи, които засягат този аспект. Е, надявам се, че парламента ще види, че ние приемаме сериозно тази инициатива и се опитваме да гарантираме добри последващи действия спрямо общите принципи, които предприяхме миналия октомври. Благодаря. Един коментар от моя страна. Всъщност на заседанието на координаторите решихме това да бъде доклад по собствена инициатива и това да бъде един от последните доклади по собствена инициатива, които се приемат. Защо? Защото да, определено сме разглеждали тези въпроси отдавна и в много случаи, но това е най-силният юридически инструмент, с който разполагаме в тази област. И това беше причината и този път да изкажем как... какво е нашето мнение. Вероятно този път, с оглед на всичко това, вероятно щеше да изглежда малко странно, а именно малко странно щеше да бъде да нямаме становище, тъй като сега имаме стабилен, силен юридически е, инструмент в тази област, госпожа Ламбард, за приключване. Благодаря. Благодаря за коментарите. За цялата дискусия, мисля, че казаното беше полезно. Господин ФАМО със сигурност ще има допълнителни заключения на срещата в Прага. Там ще се вземат и конкретни мерки. Така че съгласна съм с казаното от него, но нека да не забравяме какво всъщност се прави на практика. А именно, как използваме кохезионния фонд, социалния фонд, какви са финансовите мерки, а и последните политически мерки, които прилагаме. А що се отнася до рамките, резултатите би трябвало да бъдат по-практически, по-реални. И относно директивата за минималния доход, да, наистина имаме странни идеи. И се питам как ще продължим, ако наистина се прием. Но и самите държави членки се задават същите въпроси и се питат все повече какво всъщност трябва да покрива минималният доход, като се има предвид, че все повече хора се чувстват оставени в едва ли не външните покрайнини на обществото. Това са въпроси, които ще ни занимават през следващите няколко месеца и години. Благодаря на хората, които са внесли изменения, свързани с хората с умствени проблеми, хората, които са изключени и са изолирани заради алкохолните си проблеми. Мисля, че това е нещо ново, нещо, което прави нещата по-конкретни. И ние се надявам да постигнем по-добро включване не само в пазара на труда, но и по-добро включване като цяло в социален план. И съм сигурна, че господин председателя ще ни напомни какъв е крайния срок и че евентуално ще получи други изменения. Благодаря също и за изказването на комисията. Благодаря. Нямаме микрофон. Нека да си погледна документите. Каква е крайната дата? Крайната дата за измененията е 16 февруари, 12 часа на обед. Това е крайната дата. Така приключваме дебата по тази точка от дневния ред. ще разгледаме измененията на 2 март. След това на 31 март ще има приемане в комисията по заетост и след това в пленарна зала разглеждането ще е през май. Така приключваме дебата за тази сутрин. Дебата и по тази точка продължаваме в 15.00. Благодаря за тази сутрин. Продължаваме днес след обед.